Уверен съм, че и този път ще победим кризата, която преживяваме днес. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Ван Ромпой. Уважаеми колеги, приключихме дебата по тази точка. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред изявление на съвета и на комисията за резултатите от срещата на високо равнище на Г-20. Господин Шастел се подготвя. Seat... Когато заеме мястото си, ще му дам думата незабавно. Господин председател, дами и господа, председателството на съвета и Европейския парламент вече имаха случай да обсъждат резултатите от Г-20 на 20 октомври и сега в надвечерието на министерската среща на Г-20 а, и а, очакваме срещата в Сеул. И онова, което стана в Сеул. Ние сме подгот, подготвени за тази среща, както на министерско равнище, така и на равнище на правителствени и държавни ръководители. Добре разбираме, е, че единството на Европа а, ще а, укрепи а, образа на Европейския съюз на международната сцена. В целия свят коментаторите е, правят смесени изводи от срещата в Сеул. И мисля, че трябва да продължим, обаче въпреки всичко да бъдем оптимисти, въпреки че резултатите не бяха е, така блестящи, така както ни се искаше. Преди срещата в Сеул бяхме убедени, че най-голямото изпитание и най-важното е, ще бъде да не губим надежда. Да не допускаме грешката, да вярваме, че нямаме нужда от глобална координация, тъй като положението вече не е така критично, както беше преди година и половина или дори преди 6 месеца. Политическите ръководители имат отговорност да вземат решения. Наистина това е съществото на политиката, но разбира се, ние носим и друга отговорност, не по-малко важна, дори по-важна – това е тези решения да не остават само на книга, а да довеждат до реални резултати. По време на силската срещност беше доказано, че най-важно за всички нас е как да продължим или да ускорим а, прилагането на нашите решения. От добри намерения да преминем към конкретни резултати. Това е важно най-малкото по две причини. Първо, че Пазарите не се задоволяват с декларации. Те наблюдават реалното развитие на нещата в 10-20 дни след срещата на Г-20, когато медиите не са вече там, взели са си камерите, отишли са си, но пазарът продължава да наблюдава дали прогресът, който ние искаме да постигнем, дали се постига, а той се постига само с всекидневна работа. Това е първата причина. Втората причина е не по-малко важна. И тя ни засяга всички. Смятам, че Европейският парламент и националните парламенти могат да играят роля от една страна, като контролират и от друга страна, като дават политически стимули, за да може решенията взети от Г20 да се изпълнят на практика. Така че а, г-20 да бъде един процес, а не поредица от срещи. Приносът на Европейския съюз за устойчив и балансиран растеж е ясна. Тя се базира на няколко принципа. Фискална консолидация, устойчив растеж, стратегията за 2020 година и структурните реформи, създаване на работни места, програма за реформи на финансовият сектор и финансовите пазари и накрая укрепване на економическото управление на Съюза. Ще добавя, че Европейският съюз е, има е, е, интерес да работи в рамките на Г-20, където всеки трябва да изпълни своите задачи и да донесе своя принос за растежа. Още един път и в духа на тези забележки, болбата срещу протекционизма не се печели веднъж за винаги. Необходима е глобална бдителност и то всеки дневна бдителност. Наред с това искам да подчерта, подчертая три важни събития през изтеклият месец. Първо е реформата на Международния валутен фонд, ние сме готови да помогнем МВФ да бъде по-представителен в международен план и да играе по-голяма роля в, работата си с бързо развиващите се економики. Ние направихме важни отстъпки и по този начин мисля, че ние запазихме това, което за нас е най-важно. А именно това е международната общност да спечели. Второто е, се отнася споразумението Базел 3 относно капиталовите изисквания за банките. Тук вървим в добра, добра посока и особено важно е решенията на Базел 3, да бъдат изпълнени от всички страни защото по този начин ще се върви към изпълнение на политическата, а, а, политическата програма на Европейския съюз и на решенията на Г-20. И накрая, онова, което стана през тази седмица във връзка с така наречената война на валутите, ние възприехме една балансирана позиция, като казахме, че обменните курсове трябва да отговарят на економическите основи, и не трябва да се а, девалвират валутите с конкурентна цел. Мисля, че сега европейците и Европейския съюз а, имат една много голяма възможност да работят заедно, с, да координират усилията си, за да може през цялата една година и в срещата в Кан през ноември 2011 година ние да бъдем на висотата на предизвикателствата, при които сме изпразвени, за да може да преодолеем последиците от кризата и всеки да даде своя принос в тази работа. Средносрочните ни цели са глобално устой, глобален устойчив растеж и международна организация а, която да помага на правителствата и на международните институции да отговорят по адекватен начин на кризата. По този начин, господин председател, през следните години ние ще можем да покажем, че тази глобализация е не само економическа, но също така и политическа. Благодаря, господин Шестел. Председателя Барозо има думата. Уважаеми депутати, преди срещата в Сеул имаше безпокойство, че след като натиска от кризата, която доведе до Г-20, Г-20 ще бъде в невъзможност да изпълнява ролята си на глобална координация. Но след срещата в Сеул мога да ви кажа, че този негативен сценарий не се реализира. Г-20 премина от кризисен режим към режим на по-стабилно управление. Имаше дискусии по въпроси на данъчното облагане и там не се постигна договореност, но въпреки това беше отправено познание за твърда решимост. Беше постигнал напредък в справене с световните предизвикателства. Значи резултатите бяха прияти скептично, защото нямаше някакви големи пробиви, но това, което скептиците не разбраха е, че процеса на Г-20 сам по себе си е нещо забележително като постижение. Това не е нещо като нашият по-интегриран европейски процес, където постигаме компромиси. Част от Европейския съюз е представен в Г-20, но там са представени в Г-20 и Китай, Русия, Аржентина, Саудитска Арабия, Корея и други. Те се занимават с разрешаване на глобалните дисбаланси. По въпроса за финансовото регламентиране трябва да отчетем огромен напредък, който нямаше да е възможен преди няколко години. Срещата в Сеул беше важна стъпка в тази посока. Беше представен нов дневен ред. Това не беше еднократен успех. Да, имаше успех. Европейския съюз беше представен от мен и председатели на Европейския съвет и ние можем да сме удовлетворени от постижен, постигнатото на срещата на върха. Ние също допринесохме много на срещата на министрите на финансите на Г-20, където също участва комисаря, отговаряща по тези въпроси. В заключенията са отразени приоритетите на Европейския съюз, така както той си ги постави преди срещата. Европейския съюз трябва да е горд от важния принос, който дава в този процес. Нека да подчертая някои от ключовите постижения. На първо място Европейския съюз искаше да се постигне успех в стимулирането на глобалния растеж и заетостта за справене с глобалните дисбаланси и напрежения. Това е трудна битка да се справим с глобалните дисбаланси, но Г-20 след дълги и трудни преговори избра намирането на съвместно решение, обединяването на всички економики в решаването на проблема. Партньорите от Г-20 се ангажираха да намалят свръх дисбалансите и да поддържат дисбаланси в текущите си сметки на устойчиво ниво. Европейският съюз е в челните редици ние бяхме вдъхновения за лидерите на Г-20 за решаване на глобалните дисбаланси. Беше стартирана оценка на основните причини, довели до тези дисбаланси. Преди следващата среща, в средата на следващата година, ще се направи оценка. Трябва да се засили механизма максимално, той да бъде правилно прилаган по време на председателството на Франция на Г-20 през 2011. Така че заключенията бяха важни. Съгласен съм, че те трябва да бъдат приложени на практика. Второто постижение беше по отношение на напрежението между валутите и валутните курсове. Ние бях, успяхме да се постигне консенсус в Г-20 и да преминем към система която се базира на пазара при определенето на валутните курсове. Договорихме се да се, да се въздържаме от девалвация и да не допускаме твърде големи колебания във валутните курсове. Това решение даде политически стимул на председателството на Франция на Г-20 и за подобряване на глобалната финансова система. По отношение на МВФ, ние надхвърлихме очакванията от срещата в Питсбърг. Благодарение на сътрудничеството на държавите от Европейския съюз и способността ни да споделиме отговорността, сега МВФ има нужната легитимност, за да се справи с предстоящите задачи, най-вече с справянето с глобалните дисбаланси и разликите в валутни курсове. Освен това, беше показана готовност за поемане на по-голяма отговорност в глобалното управление и за по-голямо, по-добро представителство на отделните страни. Сега трябва да се фокусираме върху прилагането. Ние приветстваме приемането на реформата Базел 3. Финансовата реформа на Г20 ще продължи в рамките на макропруденциалното управление, подобрението на интегритета на пазара. Нашата работа ще бъде важен признос в процеса на Г-20. Строгото и последователно прилагане на всички тези а, ангажименти в определените срокове ще създаде равнопоставеност в света. Ние получихме уверение от САЩ, че те споделят нашата решимост по този въпрос. Срещата в Сеул също даде нов стимул а, за борба срещу протекционизма във всичките му форми. И нещо, което ме удовлетворява лично е, че Консенсуса постигна сферата на развитието. Ние поставихме развитието на, в дневния ред на Г-20 и то устойчиво. като се отчита приноса на донорите и системата на ООН. Всичко това е в съответствие с предложенията на Европейската комисия в Зелената книга за бъдещето на политиката на развитие. Тази Зелена книга сега е в процес на консултиране и ние очакваме приноса на този парламент по нея. Аз приветствам ангажимента на Г-20 за плана за действие за борба срещу корупцията на Г-20 и за свързаните с това въпроси и да не се а, в а, приемането на решение относно срещата в Канкун. Представителите на, предприятията трябва да разбират, че Г20 сега се налага като един от основните форуми и за бизнеса. И трябва да подчертая социалната отговорност на предприятията. Получих също така делегация на синдикатите от Европа, от Северна Америка и Азия. С тези, в тези разговори под егидата на Европейската федерация на синдикатите беше подчертано, че интеграцията и работните места ще играят важно място в нашата бъдеща работа. Също това ще бъде въпрос, който ще бъде обсъждан и в КАМ през 2011 година. Без да а, чакаме по-нататък, трябваме а, да а, още от сега да работим за а, оформянето на дневният ред на Г20. Един от приоритетите на френското председателство на Г-20 е реформата на световния валутен ред. Е, е, намаляване на колебанията в обменните курсове. Е, същото се отнася и до намаля... необходимостта от намаляване на колебанията в цената на суровините. трябва да разглеждаме френското председателство като а, изключително благоприятен случай да може Европа да постави своя отпечатък върху а, световният а, ред а, и да играе ключова роля а, в търсенето на отговори на предизвикателствата, пред които светът е изправен. Благодаря. Благодаря, господин Барозо. Сега от името на политическите групи първо давам думата на господин Гозес от името на НП. Благодаря, господин председател. Мисля, че имам на разположение една минута. Господин министр, представител на Белгийското председателство, господин председател на Европейската комисия, скъпи колеги. Най-напред бих искал, господин министр, да подчертая колко ценя вашата явна, ясна оценка на работата на последната среща на Г-20 и задачите на бъдещето. Наистина резултатите не бяха а, особено блестящи. А, а, въпреки, че бяха одобрени а, резултатите от Базел 3 и реформата на МВФ. Но, но трябва да се надяваме, а, че Срещата в Сеул отвори вратата на нови смели решения по време на френското председателство на Г-20. Необходимо е да бъдем единни, за да може да имаме тежест. Конкретните резултати са абсолютно необходими, защото нашите граждани очакват действия, а не думи. Положението изисква е, реформа на правилата. Европа не трябва да бъде наивна, а трябва да иска реципрочност във всичко, което правим. Сега господин Булман от е, групата на е, социалистите и демократите. Уважаеми колеги, госпожа Хамс тази сутрин по време на разискването поставя въпроса защо искрата вече не прескача от срещите на върха към населението? Защо нямаме нова смелост? Защо нямаме нова надежда? И когато ви слушах тази сутрин и когато чух сега господин Барозо, господин Ван Ромпой и представителите на съвета, в мен се поражда вече отговорът защо тази искра не прескача искра не прескача и във всяка зала. Погледнете какво става наоколо. Естествено, би било по-добре, ако колегите са тук в залата. Но те не са тук и това не е правилният подход, защото ако бяха тук, щяха да научат нещо ново. Вие ни разказахте неща, които поне 20 пъти сме прочели във вестниците и не давате отговора на основните, на животрептущите въпроси. Какъв е, е всъщност този данък върху транзакциите, колегата Шулц? посочи, че това не е било на срещата на върха на Г-20 в Сеул и питам защо. Искам да знам защо Европейския съвет, защо Белгийското председателство казва, че е за и защо съветът на последните си три срещи говореше за това, че трябва да се направи изследване за практическа приложимост на глобално равнище и защо всъщност тази тема накрая попадна в задънена улица в съвета съвета. Господин Барозо е, в началото на годината постави изискването в този парламент да направим проучване за практическа положимост и за Европа. И ако тази зала беше пълна, щяхме да ви чуем защото всъщност само за Европа се говори за 200 милиарда годишно. Тогава попитайте колегите от бюджетната комисия с какви дребни неща според сега в съвета и всъщност трябва нашите роли да бъдат изпълнени с живот, за да може тази искра отново да прескочи към нас и това очакваме от вас. Благодаря на господин Булман, госпожа Десарнес ако Европа няма обща визия, независимо от всички срещи, няма да постигнем резултати. И в края на края ще се стигне до конфронтация между Китай и САЩ, от който сблъсък ние всички ще загубим. Ние трябва да имаме отговор на енергийните проблеми. нашите трудности се задълбочават от трудностите на международната финансова система. Ние сме дестабилизирани, нещо, което не е наша вина. И затова Г-20 трябва да приеме нов международен паричен ред, който е върху нови принципи, където да в основата на долара, на еврото и на юана. Необходимо е да се борим срещу а, а, данъчните убежища. Това все още не е направено по задоволителен начин. Абсолютно достойно за съжаление, че регламентирането на пазара на стоковия пазар, независимо дали става дума за селско-стопански произведения или за изкопаеми продукти, все още не е направено. Тук е необходима световна организация на пазара, на стоковия пазар. Защото а, недостигът, който се подхранва в някои области от Китай, а пък в областта на селско продукти този недостиг е направо а, неетичен, а, защото вреди на развиващите се страни. А, големите въпроси следователно се свеждат до бъдещето намиране на равновесие и се надявам френското председателство да свърши наистина полезна работа. И още от самото начало а, да работи с европейска перспектива. Благодаря. А сега думам думата на господин Лехайрик от името на ГУЕ. Една минута. Господин председател, скъпи колеги, дълбочината на световната криза, социалните проблеми изискват решително действие от страна на Европейския съюз и на Г-20 за регулиране на световните финанси преговорите в е, СТО не е, успяха да превърнат света. Тяхната цел е, е да не бъде света една капиталистическа джунгла. Близо 250 милиона са безработните в световен мащаб. Данъчните обежища а, са също нещо, което трябва да се преодолее. Трябва да се стабилизират цените на стоките, като се започне с селско-стопанските продукти. МВФ трябва да поеме нова роля, за да помага на заетостта, на развитието, за един световен модел, който да работи срещу закона на долара. светът трябва да отговори на предизвикателствата, пред които е изправен. Благодаря. А сега преминаваме към процедурата. Изказвания, привличане внимание на председателя, господин Папа Николао. Благодаря, господин председател. Обяснението за резултатите на срещата Г20 са важни, обаче е необходимо едно второ четене. Трябва да изясним в по-голяма степен определени точки. 20 развити страни гледат към страните, които е, нямат координация на економическата политика. САЩ има друга економическа политика, това е политика на економии, а европейците имат е, от друга страна друга економическа политика. Китай преследва пък трета економическа политика. Китайците се опитват изкуствено да поддържат е, валутния си курс нисък. И мисля, че трябва да се установи към кого е насочено всъщност това послание? Това послание трябва да достигне, може би, страните, които имат малко значение в света. Обаче, ако срещата Г-20 иска да представи такава декларация, ние би следвало да приемем, че това ще служи за политическо разбирателство във фаза, в която наистина са необходими реакции по отношение на економиката. Благодаря, господин Горан, за една минута. Благодаря, господин председател. Въпросът, който искам да задам, беше предназначен за господин Барозо, но той не е вече тук. Имаме една подценена валута Въпреки, че се е, е, обсъжда въпроса за е, конкурентната девалвация, въпросът ми е следният. Ако а, мислите ли, че ако се вземе решение от Г20 по тези въпроси, а, разговорите в СТО а, а, няма да пострадат? Благодаря, господин Салабракус. Благодаря, господин председател срещата на върха на Г-20 през ноември, според мен не стигна до истински резултати, господин председател. Още веднъж стана ясно какви са представите на САЩ и това, че Китай ще продължи да държи на ниския курс на своята валута. Сега като погледнем економическата криза и като погледнем как реагират американските банки, можем да установим, че почти нищо не е направено. Опитват се да държат ликвидността ниска, обаче навсякъде е известно, че американското правителство беше принудено да емитира нови е, банкноти, нови пари и бяха е, изразходвани 700 милиарда долара, ще последват още 600. И когато зададем на американците въпроса за валутата и е, би трябвало да си помислим дали еврозоната е стабилна, дали се спазва съответната дисциплина. Строга валутна политика, да, обаче, що се отнася до спекулативните дейности на някои пазари, това застрашава еврозоната и европейската економика. Господин Салабракос, вашето време изтече, казва председателя. Да, Европа се нуждае от нови пари или под формата на банкноти, или под формата на облигации. Благодаря. Господин Дантин. Благодаря, господин председател. Нашите съграждани очакват как думата на Европа по въпроса за световното економическо управление. Трябва да направим и предложения, трябва да вземем и решения. Мнозина от изказалите с този сутрин подчертаха, че френското председателство на Г-20 може да бъде възможност, благоприятна възможност за Европа. Споделям тези надежди. И мисля, че нашият парламент трябва редовно да бъде информиран за това как върви подготовката на Г-20. Надявам се, че президентството, френското председателство ще спомогне за това. Благодаря. А сега за приключване на дебата и за отговор на някои от поставените въпроси давам думата на комисаря Пибалкс. Господин председател, уважаеми евродепутати, Г20 е важно формирование, където всички решения трябва да се вземат с консенсус, но както каза председателя на комисията и Белгийското председателство, процеса върви. Аз сега ще се спра на един от проблемите, свързан с данъчното облагане на финансовия сектор. Въпреки, че не беше постигнат пробив, беше договорено да се работи по новаторско финансиране под френско председателство. Европейския съюз е готов да подкрепи работата на Г-20, за да се разгледа възможността за налагане на данък върху финансовите операции в световен мащаб. Много от партньорите на Г20 и донори са за консенсус. Ние ще продължим да работим за този консенсус. Междувременно трябва да работим и по това да гарантираме, че финансовия сектор ще даде своя принос на 7 октомври 2010 комисията изрази своето становище по въпроса и ще преследва следните цели. Първо, да гарантира, че финансовия сектор да, да дава справедлив принос в публичните финанси. Това се очерта особено по време на кризата. На второ място, всяко данък, който налагаме, трябва да носи реални ползи, да допринесе за набирането на средства, без да подкопая конкурентоспособността на Европейския съюз. На трето място, трябва да гарантираме, че а, разно, различните данъци върху финансовия сектор няма да създаде пречки пред единия пазар. Има два подхода към финансовия данък. Данъка върху финансовите операции, данък върху печалбите, може да гарантира справедливо облагане и набиране на нужните приходи данъка върху финансовите операции не е такъв голям риск за конкурентоспособността на Европейския съюз в сравнение с други инструменти, ако бъде въведен едностранно. Такъв данък трябва да се насърчи да бъде въведен на световно ниво. Това е най-добрият начин да се постигнат цели в сферата на развитието и промените в климата с доброто подбиране на данъците можем да набираме приходи, като запазваме същевременно конкурентоспособността ни. Така че ние ще продължим да работим върху тези варианти и през 2011 ще излезем с инициативи. На първо място ще се направи оценка върху въздействието на данък върху финансовите а, операции. Ще вземем също предвид и анализа от държавите членки оценката на ефекта върху финансовите институции от нови регламенти, от въвеждането на нови налози също ще бъде оценен. И бих искал да подчертая също колко важно беше, че Г20 пое ангажименти в сферата на политиката на развитието. Това е добър сигнал, че има решимост и това отговаря на желанието на Европейския съюз да се даде подкрепа на гражданите. Сега от името на съвета давам думата на господин Шастел. Господин председател, господин комисар, дами и господа депутати, в заключение на този дебат ще кажа преди всичко нещо общо. А, а, значи, в надвечерието на срещата на Г-20 ние съзнавахме, че в интерес на Европейския съюз е да постигнем приемливи резултати и е, да може Г20 да остане един легитимен е, форум, който се радва на доверието на обществеността, който може да даде политически е, стимул, политически импулс е, в посоката, в която ние желаем. И е, трябва да кажа, че без да забравяме трудностите, а, които вие споменахте, че трябва да кажа, че Европейския съюз изигра а, своята роля и може да а, отчетем като добра работата на европейските институции а, в а, тази среща, петата среща на Г-20 в а, рамките на две години. Много от нашите предложения имаха положителни резултати за економическия растеж, за световната финансова стабилност, но както вие посочите, има още много работа. И е, във връзка с това, което комисията ни обясни за данъка върху финансовите транзакции, е, трябва да кажа, че очевидно е, че заключенията на съвета от 29 октомври сочат, че работата по тези въпроси трябва да продължи. По отношение на а, отдръжките, а, има а, консенсус да се а, наложат подобни отдръжки, но няма още е, консенсус по отношение на целите. Но страните членки ще създадат е, е, е, национални системи, които ще се различават много едно от други. Затова е необходимо едно минимално ниво на координация и да се ориентираме към начини по-добре да координираме усилията за преодоляване на кризите в бъдеще на базата на законодателните предложения на комисията. На тази основа Европейският съвет през октомври а, реши, че е добре да се възползват сегашните а, а, а, средства, начини за събиране на средства и а, а, ЕКОФИН взе решение по тези въпроси, особено във връзка с данъкът върху финансовите транзакции. Ние поискахме от съвета и от ЕКОФИН да се поручи въпросът как може да се анализират различните възможности, как може да се борим с данъчните обежища. И съветът ЕКОФИН възложи на специализираната група на съвета да се занимае с тези проблеми. Благодаря, колеги. С това приключихме дебата, но моля, не си тръгвайте, защото ще преминем към церемонията за връщане на наградите Лукс. След това ще гласуваме. Така че не си тръгвайте, останете в залата. Благодаря.